протокол. Ако не, с това обявявам протокола за прият. Уважаеми дами и господа, много ви моля, Поздравете заедно с мен господин Алес Биалицки на почетната трибуна. Той е председател на Центъра за правата на човека Вия Асма. Уважаеми господин Биалицки, вие на 21 юни след почти 3 години затвор бяхте освободен. Вашият, нашият парламент се занима много интензивно с вашето освобождаване и е, искахме и накрая, слава Богу, постигнахме вашето освобождаване. Вие бяхте отличен, бяхте номиниран за наградата Сахаров е, за е, духовни постижения и се радвам много, че вие вече като свободен човек можете да участвате в нашето заседание. Още веднъж сърдечно добре дошъл и изразявам моите почитания към вас за вашата смелост. Следващата точка от дневния ред Изявление на съвета и комисията по програмата на италианското председателство. Приветствам сега най-сърдечно сред нас господин Матео Ренци, министър-председател на Република Италия.